Dear colleagues, dear friends, please take your seat. Уважаеми колеги, моля ви да заемете местата си и да започнем, макар и с закъснение от няколко минути. Няма много време. Знаете, че и на 22 юни нямахме достатъчно време, затова координаторите взеха решение чрез писмената процедура – по измамните практики на испанските банки, ЕНП поиска гласуване на решението на координаторите за съставяне на резолюция. Ще се върнем на този въпрос след няколко минути. На второ място искане на групите има искане за петиция 5055 наклонена черта 12 да се състави становище и когато становището се получи да се обсъди. По 0098 наклонена черта 15 петицията се включва в септемврийския дневен ред заедно с другите въпроси за уврежданията петиция 0112-2015 година решихме да се разгледа заедно с други отворени петиции през октомври или по-късно тази година. По 2158 от 2015 година решението беше също да се включи в септемврийския дневен ред. Тогава се очаква и съобщението на Европейската комисия. Беше решено да се поиска извършване на проучване за уврежданията. Освен това, на портала на Комисията по петиции има устни въпроси, но беше решено да се поиска мнението на правната служба, що се отнася до защитата на личните данни. Имахме и исканията, свързани с програмата на Сметната палата. Беше решено предложенията да бъдат включени в бъдещата програма на Сметната палата. На второ място диалога с Европейската комисия, обобщен доклад и призив за действие. Ние набелязахме пет приоритета за работната програма на комисията през 2016 година, като работим чрез съвета на председателите. Днес координаторите взеха решение това се случи по-рано сутринта. Относно изменения по точка 8. Отпаднаха насоките на пети. Ще обясня защо по-късно. А десета точка 041 от 2015 година. Тази петиция също преминава към октомврийското заседание, защото комисията няма да има цялата информация през септември, но преди октомврийското заседание вече ще е получила. Координаторите одобриха дневните редове за бъдещите заседания. По октомврийското все още има някои въпроси свързани с петиция 884 от 2014 година. За ноемврийското петиция 8086 от 2015 година имахме и включен въпроса за конвенцията на ООН е, с увреждания. Беше решено да се изготви становище заедно с Комисията по заедостта. Роса Естерас Ферагут от НП е бъдещият автор. Освен това, докладът за дейностите на омбудсмана също ще бъде предмет на становище. Кабесон Руис отговаря за това решихме да няма становище по общия бюджет, тъй като има само един бюджетен ред, който е свързан с комисията по петиции. Доста дълго ви говорих, но информацията е дълга. Решихме да подкрепим и искането за кратко проучване, свързано с петициите за използване на слънчевата енергия в държавите членки а препоръките бяха отложени за месец септември. Последващите действия по плана Юнкер. Тук сме предвидили работна група, работната група ще разгледа по-конкретно социалната помощ за децата – това във връзка с получените петиции. Има доста теми, свързани с децата. Forced adoptions and so on and so forth. Това е службата за деца. Ще разгледаме въпросите и за отвлечени деца. В групата ще членува по един представител на всяка политическа група. Самата група ще избере своя председател. Тези колеги, които се интересуват, трябва да се кандидатират преди 2 септември. Взехме решение и за започване на оповестяване на протоколите от заседанията ни на нашия портал. Беше одобрена и системата за полагане на подписи. Има решение за три посещения до края на 2015 година, първата половина на 2016 година. Първото е през ноември в Обединеното кралство, 3 до 6 ноември. Също така Испания, Мадрид, реките Ебро и Тахо, това през месец февруари, а Ирландия пролета на 2016 година. Принципно решихме делегацията за всяко посещение да включва поне четирима членове. В Обединеното кралство делегацията също така може да бъде съставена от 12 члена, тези, които се интересуват да си предадат имената преди 15 септември. Беше прията и програмата за хората с увреждания – а актуализираната информация по петиция 570 от 2013 година е следната. Правната служба представи своите становища, що се отнася до бъдещите стъпки и съдебната практика на Съда на Европейския съюз – координаторите получиха мандата да разгледат последващите действия. По точка разни. Господин Мариас представи документа, чийто автор е той, имаше и информационни точки, петициите, които не се допускат за разглеждане, становище, петиция на Агри от 2010 година. След това проведохме обширна обмяна на мнения за бъдещите насоки. Отбелязахме, че вече са проведени две технически заседания има преработен текст с изменения, който ще бъде представен на координаторите през септември. След това и на цялата комисия надявам се за одобрение през месец октомври. Това изчерпва точките от сутринта. Точка 6 беше отложена за следобеда. обеда гласуването за приемане на резолюция относно законодателството за ипотеките и рисковите финансови инструменти в Испания. По искане на НП цялата комисия трябва да гласува решението на координаторите за приемане на резолюцията от името на нашата комисия. Еднократно гласуване. Надявам се да си носите картите за гласуване, тъй като те ще ви трябват. макар че за конкретния вод може би ще гласуваме без тези карти. Който е за, предложението за резолюция, моля да вдигнете ръка. Който е против, също моля да вдигне ръка. Има ли въздържали се? виждаме убедително мнозинство. Някои колеги са против, но напълно демократично одобрихме. An... Второто гласуване мисля, че вече трябва да е електронно. Устния въпрос – във връзка с законодателството относно ипотеките и рисковите финансови инструменти. Имаме съгласувания компромис на социалистите и демократите, АЛДЕ, ГУЕ и Зелените. Компромисно изменение А за. Моля ви с гласуване да гласувате с дигане на ръка против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение Б на социалистите Алдегуе и Зелените за, против, въздържали се, приема се. С това гласуването приключва. Няма нужда от окончателно гласуване. This is a, this is a, I don't have I don't have a final vote on this. Няма нужда от окончателно гласуване. Не, струва ми се, че все пак е, ние трябва да гласуваме. Не, при резолюциите и законодателните предложения го правим, но сега вземаме решение за искането за устен отговор. Няма нужда, текстът е одобрен с измененията. Това е нашата процедура при текстовете на устните въпроси. Питър, заповядай. Имам молба Госпожо председател, молбата ми е в бъдеще при промяна на дневния ред, нека не прилагаме писмена процедура. Добре, този път разбирам, но когато имаме гласуване или имаме други важни изменения, моля да, да не използваме писмената процедура. И на второ място, Съжалявам за компромис Б. Съжалявам, че този компромис не бе прият. А, много съжалявам за това. And of course you have all the rights in the world to do... Разбира се. Вие сте напълно прав, но така или иначе устният въпрос е одобрен. Искам да ви напомня, че писмената процедура просто трябваше да бъде използвана, защото координаторите разполагат с много малко време. Ще трябва в бъдеще да, продъж... да променим нашия начин на работа, да се предвиди достатъчно време в графика, тъй като координаторите вземат много решения, това са отговорни решения и би трябвало наистина да имаме далеч по добро време за техните заседания. Соледат. Само да кажа нещо накратко. Ясно е, че НП има позиция различна от нашата, но искам да подчертая, че всички се постарахме да се споразумеем. 200 думи най-много имахме е, на право, имахме на 200 думи в този документ, така че направихме важни отстъпки едните и другите. Само да ви кажа, че крайният текст в крайна сметка не се е, оказва всъщност документът е цяло разписан от НП. Всеки успя да внесе нещо свое само в е, така ограничения брой думи. Някой друг иска ли да вземе думата по този въпрос? Роса, заповядай. Аз е, само да подчертая, че не съм на мнението на моята колега и приятелка Солерат. Не е вярно, че е променен документа до степен такава, че е много различен от началния вариант на НП. Е Наистина дневния ред претърпя много проблеми претърпя много промени но ако е възможно, бих искала за бъдеще на заседание на координаторите да обсъждаме какви ще бъдат конкретните промени внесени в дневния ред в началото и в края на заседанието, за да се, за да се получи с крайна сметка резултат от интерес на гражданите, а не политически резултат единствено и само. Благодаря. Някой друг? Тогава преминаваме по-нататък и съгласно член 128 председателският съвет решава кога, как и какво да се внесе в дневния ред. И тези, тези въпроси, които не са внесени в 3-месечен срок предварително, не биват обсъждани. Точно по този въпрос проведохме редица обсъждания в различни времеви отрязъци. И понякога трябва просто да приемем действителността такава каквато е и да се примирим с това, че не винаги е възможен консенсус, че всеки остава на началните си позиции. В това именно се изразява политиката. Говорим, преговаряме, в крайна сметка всеки остава на първоначалната си позиция. Сега, Минаваме по-нататъка за резолюция, към резолюцията за финансови инструменти, рискови финансови инструменти, използвани в Испания и да вземем решение дали да я внесем като проекто резолюция или не. Exactly, you have the text in... Текста е пред вас и ви давам думата, ако желаете да се произнесете по текста. Соледад. Отново Соледад. Соламенте <clears throat> una... Имам технически бележки, така да се каже. Срокът за изменения до кога е? До следващата седмица, до 21 ли? Не знам ако е така, дали няма да е възможно няколко дена да ни се дадат допълнително. Okay. The timetable is the following. The... Така, крайният срок за изменения бе наистина 20 юли и сега е удължен до 24. Приемането е на 17 септември и най-вероятно внесено на октомврийското пленарно заседание най-рано. Така, повтарям отново, че разполагате с началния вариант на текст текста, така както го е изработил секретарията на нашата комисия. Имате до 24 юли за бележки и изменения. Петър? Е, Съвсем накратко. <clears throat> По принцип, разбирам всичко, но въпрос без резолюция е като вода без извор. И аз и моята политическа група предпочитаме да обсъдим в пленарна зала устния въпрос и след това с другите специализирани комисии да изготвим резолюция. Уважаеми колеги, може да имаме в пленарна зала една много симпатична дискусия, е, последвана от резолюция, но това не е моята амбиция. Ако искаме да задвижим нещата тук в комисията по петиции, трябва да работим с специализираните комисии. Значи устен въпрос, дискусия в пленарна зала и след това работа с съответната комисия по изготвяне на резолюция, за да може нещо да се промени на практика. Е, защото се опасявам, че ще имаме прекрасна дискусия и до там ще свършат нещата. Мисис Валина. Госпожа Валина. Си. Да. По същия повод и в същия дух като Соледат. Малко повече време, ако е възможно. 16 септември е срока, а пък 24 юли, бидейки срок за изменения, всъщност прави крайният период кратък. Може ли да го удължим? Госпожа Одиел, благодаря. Искам да подчертая, че въпросът наистина трябва да стигне пленарна зала и да се изработи резолюция левицата ще направи всичко възможно, за да може тази резолюция да отрази оплакванията на жалбовносителите. Има 20 петиции за ипотеки и 21 петиции за така наречените преферентни акции. През последните 7 години около половин милион семейства бяха изведени насилствено от техните думове, и въпреки това и след това трябва да продължат да изплащат ипотечните си жилищни заеми. Затова държим да се обсъди този въпрос и не на последно място да се обсъди въпроса за измамите с така наречените преференциални сток option акции, заради които много от испанските, много испански граждани просто загубиха всичките си спестявания. Благодаря. Госпожа Данока. Благодаря. Аз бях на това заседание на, с, на комисията по петиции по време на предишният мандат, където разгледахме положението в Испания. И това не е само испанска а, петиция, в крайна сметка. Не знам защо сме променили формулировката на тази точка от дневния ред, аз мисля, че не е само и Испания, а много държави членки се характеризират с, с такава обстановка в момента, включая моята държава членка, а именно Латвия. Затова смятам, че трябва да имаме повече време за изменение и отново да се върнем на началния вариант на точките от преамбюла, БЦ и така нататък. Председателката, благодаря. Не, в нашия конкретен случай предметът на резолюцията е Испания единствено. Госпожа Данока, променихме, променихме заглавието. Председателката, да, така и гласувахме по това заглавие, така че сега не може да се отметнем. Изявление без микрофон. Да, госпожа Данока. Променихме го и сега пише, че е в Европейският съюз испанският случай но според мен продължава да бъде едно не много елегантно заглавие. Председателката. Сега, за съжаление, е много късно. Ако искахте, ако искахте да промените заглавието, трябваше да го кажете преди гласуването. Госпожа Данока. Не, не, е само заглавието, а точките от преамбила. За тя говоря. Председателката. Съжалявам, гласувахме вече късно. Благодаря, господин. Трия темата. Благодаря. Има три важни въпроса тук, според мен. Най-напред. Всички сме на едно и също мнение, или поне така изглеждаше преди, че трябва да гласуваме и решихме, че ще има резолюция. Защото ако устният въпрос остане без резолюция в време, в което този проблем е наистина с великански измерения в Испания, просто няма да бъде сериозно от наша страна. Взехме решение да гласуваме тази резолюция и по този начин да подкрепим исканията на всички жалбо подаватели, които ни дойдоха на крака така да се каже. И освен това изразяваме и подкрепята си на жертвите от това гигантско, измамническо деяние. Това първо. Второ, смятам, че току-що извършеното, току-що гласуването, гласуваната резолюция е едно добро начало. И сега трябва да започнем подготовка по изменения, които ще финализираме в пленарна зала. На трето място приехме чрез гласуване заглавието на самата резолюция и след това изменение, в което се ясно става дума за рискови финансови елементи и жилищни ипотеки в Европейския съюз с специален акцент върху случая на Испания. Това означава, че Испания наистина е един от главните примери за този вид практики, но общата част на заглавието, но истина навежда на мисълта, че това е характерно за целият Европейски съюз. Мога да ви дам пример с Гърция, където много жилищни кредити бяха изтеглени в или договорени в швейцарски франкове. В резултат на което сега тяхното погасяване се оказва непосилно. Наистина, в измененията смятам, че можем да цитираме и някои други случаи, Гърция или Латвия, както казахме. И аз също съм на мнение, че трябва малко повече време да отделим на приготвен, изработването на измененията, за да можем да и стигнем до пленарна зала с добре изработен текст. Благодаря. Сега давам думата отново на Роса. Благодаря. Наистина, много често в последно време обсъждахме така наречените преференциални акции в Испания, както и всички останали защитни мерки за сключилите заем за жилищно кредитиране. Това, разбира се, не се случва само в Испания. Нека да ви кажа, че са предвидени общи законодателни парламентарни избори в Испания през ноември месец. Така че ако обсъждаме този въпрос, този доклад през октомври месец, това може да бъде схванато като желание на комисията по петиции да манипулира изборният резултат. Така че предлагам да се прехвърли тази точка от дневния ред за някой по-отдалечен от испанските избори пленум, за да не се разтълкува погрешно. Благодаря. Сега Соледат отново иска дума, след, думата след това госпожа Валина. Сега, технически погледнато повече време, по-дълъг срок. 2 или 3 септември смятам аз, че е подходящо време, за да сме готови до 16 септември. Това е политика. Ако Европейския парламент не прави политика, то кой друг? Ако твърдим обратното, ще се самозалъгваме, ще залъгваме и нашите съграждани, особено в един толкова щекотлив въпрос. Какво може, какво може да повлияе това на испанските избори? Същото се отнася и за други избори, за гръцките или за други в държави членки, или пък самите резултати от гръцките избори в момента могат да повлияят на испанските избори през ноември месец. Не виждам никаква връзка. Смятам, че трябва сега да започнем работа и да парираме повтарянето на такъв вид действия от новото испанско правителство. Затова искам да се солидаризирам с тези колеги, които казаха, че има и други държави в Европейския съюз, където това се получава. Злоупотреба от страна на банките. Е, Испания не е единствена. Разбира се, трябва да обсъждаме, но не трябва да забравяме, че крайната ни цел е да намерим решение на тази несправедливост, която цари наоколо Резолюцията в крайна сметка трябва да предвижда обективно действие по повод на нарушение от испанското правителство на директивата 9313. И това не го казвам аз, казва го Съда на Европейските общности. Няма предвидено действие от страна на испанското правителство за зачитане на тази директива, за транспониране на тази директива по начин, по който местното законодателство няма да има право да извежда насилствено от жилищата им семейства. Смятам, че не е почтено да отлагаме този въпрос заради изборите. Ако това не е политическа възможност, кое друго би било? А именно тук сме политици и не бива да се извиняваме с това, че в един конкретен случай не искаме да бъдем такива. Благодаря. Благодаря, председателката. Аз наистина смятам, че можем да отложим крайната дата за предлагане на изменения, до когато вие поискате юли или септември, но в такъв случай няма да имаме възможност да го обсъдим в пленарна зала преди коледа. Трябва да подготвим превода на други езици, най-малкото. Това първо. И второ, както вече казах, по силата на правило 128 председателския съвет, който може да се произнесе единствено и само той, дали това тази точка, този въпрос трябва да бъде включен в реда на парламентарна пленарна работа или не. И сега давам думата на госпожа Валина. Благодаря. На мен ми е пределно ясно, че нашият мандат, мандата, който са ни връчили нашите съграждани, е политически. Ние сме политици, не сме администратори, не сме държавни служители. С други думи, крайната ни цел е защита на интересите на нашите съграждани. Така че няма значение кога са изборите в Испания, дали в, в, през ноември месец или през януари. Днес сутринта, Роза, ако си спомняш, власти е, по време на обсъждането на случая с талидомид апелира към политическа воля. И политическа воля именно ни е нужна в момента и по повода на насилствено извеждане на собственици от техните апартаменти. Тези петиции са подадени много отдавна и пострадавшите имат право на отговори на защита, независимо от това кога има избори и независимо от това от коя част на политическия спектър, спектър е правителството десницата или левицата. Крайната цел е да се противодейства на насилственото извеждане на майки, възрастни хора и деца, семейства и също другата цел е да се овъзмезди на потърпевшите, на загубилите всички тези си спестявания заради преференциалните схеми с акции. Ние сме политици и като политици трябва да се държим. Благодаря. No. Председателката, да. И политическо бе решението, което взехме. Това политическо решение е за устен въпрос и за резолюция. Не разбирам защо продължаваме да обсъждаме принципа. Сега трябва да обсъдим графика, кога да подадем и до кога да представим и изменения и до кога да работим по доклада преди обсъждането му в пленарна зала. Какво се получава в момента? Седемте испански депутати, присъстващи в залата, един след друг се изказват, но това е малко досадно, така да се каже, за депутати от други държави. Господин Терикабрас, вие искате да вземете думата. И да, искам да взема думата по графика. Мислех, че за това става дума. Така, ясно е, че това, което обсъждаме в момента, наистина е изключително сериозно. Европейският парламент обаче има програма и свой собствен календар, или поне трябва да има такива. Затова искам да кажа следното. Ако въпросът е важен, а той наистина е, не би целта, която преследваме е, т.е да го отдалечим от политическите страсти, то тогава наистина, ако това ни е целта, трябва да го отдалечим от политическия календар на избори в държавата членка и да следваме нашия собствен парламентарен календар. Председателката, благодаря ви. Благодаря ви за това, че бяхте кратък и конструктивен. Благодаря. Госпожа Албион и аз така искам да изразя несъгласие с предложението на госпожа Естарас. Всеки ден в Испания някой напуска насилствено дома си, защото не може да си плати ипотеката, жилищния заем. Тези хора не могат да чакат. Не могат да чакат и тези, които загубиха всичко, защото се подадоха на измамата на така наречените преферентни акции. И то, тези жал, жалби са подадени през 2011 година. Ако ги отложим още веднъж, ще излезе, че сме се загрижили повече за резултатите от изборите в Испания, отколкото за страдащите испански граждани. Не бива да се влияем от външни, чужди нам фактори. Трябва да се придържаме към приоритетите и да приемем календар който да ни позволи да вземем решение най-рано до коледа. Благодаря. Okay. Uh, Soledad, you still want to come back on this? Soledad пак. И аз по въпроса за календара. Ясно е вече. Ясно е, ако трябва да е 24 юли, после първата седмица на септември месец за представяне на изменения, ако няма друг изход, ще съм съгласна, ще се примиря. Благодаря. Роза. И аз да повторя, че е, не е случайно, според мен, е това, че сега обсъждаме предложението за резолюция. Мисля, че съвсем не е случайно, че така сте поступили. Ако искате сега да водим политически дебат, нека да ви кажа, че Испанското правителство предприе много структурни мерки, за да избегне това създаде кодекс за добро поведение, създаде социален фонд за подпомагане на пострадавшите и така нататък. Но няма да продължавам, тъй като това не е дебатът ни днес според мен днес обсъждаме този въпрос не защото сме по комисия по петиции и защото трябва да защитим е, чакащите правосъдие граждани. Смятам, Сесилия, ако ми позволиш, че този въпрос е в нашия обект, център на внимание по други, по политически въпроси. Ясно ми е, че имате политически планове всички останали и слушах вашето мнение, ако позволите, и аз имам такова мнение и смятам, че политическите ви маневри се дължат на други приоритети, а не на приоритетите на гражданите. Започваме да се пазарим дали 24 юли, дали началото на септември, дали коледа. Няма значение за кого се грижим, дали за гражданите, дали за политиците. В крайна сметка така се оказва. Разбирам, че 24 е крайната дата, 24 24 юли и след това началото на септември. В крайна сметка, наистина, дебатът се обърна само на испански депутати. И така, имам две други предложения. Или ще се придържаме към първоначалния график, който ви казах, а именно крайния срок 24 юли и приемането тук в комисията през септември и евентуално обсъждане в пленарна зала октомври. Това е първата опция. Втората опция крайен срок за изменение 10 септември след лятната почивка, гласуване в комисия октомври и през декември пленарна зала Кое предпочитате? Опция 1 или опция 2? Кой е за опция 1? За опция, за възможност 1 гласуваме. Кой е за опция 2? Добре, това е НП, АЛДЕ и Европа за, на свободата и пряката демокрация. Половината от колегите от ЕФТД. Е, трябва да преброя ръцете в такъв случай. Okay. Listen, I think we, we should we should put your voting cards. Добре, нека да гласуваме електронно тогава. Okay. Option one. Who is in... Гласуваме за опция 1. За или против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 Now the vote is closed. Край на гласуването. И така. 11 за и 10 против. Всъщност, всъщност одобрена е версията за, първи, за 24 юли. Това е. Господин Мато, имате думата. И sin ánimo de debate, fíjese si es curioso. Следния въпрос. Предложението за отлагане на гласуването през септември всъщност доведе до одобряване на гласуване през юли. No, this is the petitions committee. Welcome. Ами, това е реалността в комисията по петиции. There, is, you know, uh, that's what I'm saying. Welcome to... Така че добре дошли в истинския свят. Понякога нещата се движат по-бързо, отколкото си представяте. Енрико. Just a small correction. Е, корекция. Сесилия, вие казахте за Алде Енрике не приема никакъв мандат, но Енрике гласува против, просто защото според мен е, имаме нужда от повече време, така че не цялото Алде е гласувало по този начин. Председателката добре и така преминаваме към точка 15. 15 и сега имате възможност да изслушате доклада от политически отдел С доклада за осиновяването без съгласие. Давам думата на Клер Фантън Клин, преподавател по право в Кингс Коледж, Лондон. Good afternoon. Добър ден. Казвам се Клер Фентън Глен и както казахте, аз съм преподавател по право в Колингс Кингс Коледж, Лондон. Завършила съм в Австралия и имам е докторантура от Кембридж по правата на децата. Занимавал съм, съм се в последствие с е, адоптивното право, е, ситуацията в държавите членки – ситуацията по защитата на правата на децата. И така бях помолена да взема отношение към някой от петициите, свързани с правата на децата, с, с деца, които са били адоптирани или са взети от службите в Обединеното кралство. Осиновяване без съгласие, се казва моят доклад. Е, виждате моята презентация. Тя е много по-подробна, отколкото ще говоря аз, но тя дава много ясна представа за системата в Англия и Уелс. Много е важно да кажа най-напред, че системата не може да се отдели от е, системата за защита на децата има три принципа тук. Първият принцип е благоденствието на детето, т.е. върховният интерес на детето трябва да бъде гарантиран. Това е единственият и основен принцип. Вторият принцип е да няма забавяне, т.е. всяко забавяне при вземането на решението по отношение на, на правото на детето е вреден и накрая принципът на ненамеса, т.е. държавата трябва да се намесва само когато е необходимо в интерес на детето. Преди да има адопция, според английското право, трябва да има два критерия. Най-напред, детето да се докаже, че детето, че детето страда и неговите интереси са накърнени. Това означава е, заплаха за неговото развитие, на, насилие на детето, емоционално или сексуално, физическо, интелектуално, емоционално или застрашено неговото поведение. Това е дефиницията на накърняване на неговите интереси. Тази дефиниция е залегнала в законодателството и е постановена от съдилища. Едно от основните, един от основните въпроси при петициите е използване на бъдещото на бъдещите щети, на бъдещите увреждания, това е нещо, което е въведено през закона на, в закона за детето през 1999 година. Е, благодарение на този закон службите могат да действат проактивно, т.е. те да вземат детето, ако имат подозрение, че бъдещето на детето може да е застрашено. Основното е тук как се прави оценка на ситуацията и на каква база съдът има право да заключи, че има риск за детето. Има два вида теста, които трябва да направят властите. Най-напред се прави баланс на възможностите, дали на базата на съществуващите факти. Тоест, дали обстоятелствата са застрашаващи и могат да бъдат заплаха за бъдещето на детето. Тоест, съдът трябва да види обвиненията, да оцени ситуацията, да оцени предишната ситуация, какво се е случило в нея и да направи заключение дали бъдещето на детето е застрашено. След това се прави заключение за, за възможностите за детето и неговото бъдеще Вземат се предвид е, евентуалните щети, които детето може да понесе. Ако този тест бъде преминат, ако тази фаза е преми... когато тази фаза е премината, се опира до съгласието на родителите. Родителите трябва да са съгласни с а, адоптирането, но може и детето да се адоптира и без съгласие. Ако това е в а, интерес на детето. Когато се взима решение за адоптиране на детето, благоденствието на детето е върховният, върховният интерес на детето е най-важното. Съдът в този случай трябва да вземе решение именно в тази посока и даже в случаите, когато става дума за осиновяване без съгласие. Ако трябва, когато трябва да се вземе решение за адоптиране, законодателството има някои фактори, които трябва да се вземат предвид. Виждате ги тук на слайда. Те включват защита на интересите на детето през целия му жив, живот, включително влиянието на неговото биологично семейство върху него и какво би се случило, ако е, се поддържа и по-нататъчната връзка с семейството. Ако, когато става дома за, осно, за осиновяване без съгласие, се вземат и разпоредбите за защита правата на детето на ОНЕ. Когато се гледа за начините на осиновяване в Европейския съюз за осиновяване без съгласие, има три категории, които аз съм идентифицирала. Тоест, е, при тях всички става дума за осиновяване без съгласие. Тези категории могат да се приплитат. А, някои държави членки се използват две или повече от тях. Най-напред, когато съгласие няма, от съгласие няма нужда поради липсващ интерес от страна на родителите. Втората причина е, когато съгласието не е необходимо, защото а, родителите нямат пара, права или родителите се държат зле към детето и не зачитат неговите права. И третата причина, поради където всъщност става дума и за британското законодателство, това е случаят, когато съгласието когато се случва осигуровяване без съгласие, защото е в интерес на детето. И този случай отговаря на разпоредбите на ОНЕ и на Конвенцията за защита правата на детето, член 21. Механизмите в Европейския съюз за осиновяване без съгласие, когато ги погледнем, е, трябва да кажем, че английското законодателство отразява повечето от е, тези принципи. Над 5000 деца бяха бяха осиновени без съгласие. Това е увеличение с 58 година през 2013 година, в сравнение с 2010 година. И броят на тези деца нараства. През последните месеца има намаление на осиновяването без съгласие. Това се вижда и в съдебната практика на апелативния съд. Апелативният съд беше много критичен към действията на властите в Англия и има доста резерви по отношение на е, решенията на съда в случай за осиновяване без съгласие. Е, съществува мнението, че съдя трябва да, съдилищата трябва да дават по-ясни аргументи и решения, кога са наистина опазени интересите на детето. Имаше разгорещено обсъждане на целите на закона за осиновяване. Вследствие на този закон осиновяванията нараснаха с около 40%. Имаше официални цели, но министър-председателят и бившият държавен секретар, който отговаря за тази област, казаха, че те няма да поощрят на нарастването на броя на осиновяването. Е, тяхната цел е едно устойчиво развитие на осиновяването. Трябва да се каже, въпреки това, че въздействието на тези цели, на тази цел е не да се вземат децата от родителите им. Е, идеята е че когато детето не може, че когато се установи, че едно дете не може да живее в семейството си и трябва да бъде осиновено, то това трябва да се случи много бързо и ефективно, да няма забавяне и да са взети предвид интересите на детето, те да бъдат защитени. И в края ще си позволя някои препоръки към Обединеното кралство и към, Евро към Европейския съюз. Основната ми препоръка към Европейския съюз е свързана с сътрудничеството между държавите членки и особено и използването на насоки когато става дума за трансгранични случаи на осиновяване. Какво означава това? Това означава да има информация за правителствата, за властите и за хората, които работят в областта, така че те да могат да разберат как системите, <clears throat> които действат. На следващо място смятам, че това ще увеличи и подобри информацията на компетентните служители и ще подобри качеството на вземаните решения. Освен това, държавите членки е хубаво да знаят е, какви са практиките в техните съседки, съдебните практики по отношение на Обединеното кралство. Трябва да има подкрепа за родителите, така че и за семействата, така че осиновяването да е последния инструмент, който да защити интересите на детето. Важно е също така да се акцентира и върху децата, които растат в публични грижи, деца, които не могат да се върнат в семействата си. Оказва се, че 4 от 10 деца се отглеждат именно по този начин в Обединеното кралство. Има специална препоръка за вземане на предвид на а, етническата, културна и езикова характеристика на децата, когато едно дете бива дадено за осиновяване. Благодаря, председателката. Благодаря за тази информация и благодаря за чудесното изследване. Това ще бъде от голяма полза за нашата комисия, но не само за нас, за целия парламент, когато започнем да се занимаваме с тази много чувствителна и сложна материя, а именно защитата на интересите на детето в Обединеното кралство Европейския съюз. Благодаря, доктор Фентън Клин. Благодаря ви за този подход. А сега давам думата на Патрисия Де Лука. Давам думата за изказване. Благодаря, госпожо председател. Uh, Комисията също е на мнение, че това проучване е много полезно. То е полезно и за нашата работа. Осиновяването без съгласието на родителите е забранено съгласно Конвенцията на ОНЕ за правата на детето, както и насоките на ОНЕ за альтернативната грижа за децата. Всъщност ние нямаме европейски законодателни мерки за осиновяването. Осиновяването се урежда съгласно националното законодателство и някои международни конвенции, като Осмата конвенция за осиновяването между държави, както и конвенцията на ОНЕ. Ето защо при подобни случаи ние трябва да имаме предвид, че правомощията на Европейския съюз за намеса всъщност ги няма. Разбира се, ние можем да се намесим, но се намесваме единствено когато са нарушени европейските норми. В този случай няма такива норми. Имаме някои норми срещу отвличането, е, правата за посещение, издръжката, но това е само при трансграничен елемент, когато участват примерно две и повече държави членки – Комисията по петиции всъщност в миналото е разглеждала проблеми, свързани с деца на родители от различни националности, но дори детето да е родено в различна държава членка от обичайното му местопребиваване – се смята, че въпросът пак се урежда по националното законодателство. В регламента Брюксел 2А няма норма относно предоставянето на попечителство или права на посещение. Всъщност, това са въпроси, които не се уреждат чрез европейското законодателство. Регламентът изрично изключва осиновяването от своето материално приложно поле. Ето това е съществуващата рамка. Може би знаете, че в момента ние преработваме регламента Брюксел 2А – правим оценка на възможните изменения. Именно и за това подобни проучвания ще ни бъдат много полезни в работата за напред. Чудесен пример наистина за междуинституционално сътрудничество и работа заедно с академичните среди в Европа. Мисля, че инициативата е наистина ползотворна. Имаме достатъчно храна за размисъл в проучването, а знаете, че така ще се подготвим по-добре и за посещението в Обединеното кралство по-късно тази година. Нека ви напомня и за новосъставената работна група за закрила на детето. Сега давам думата на членовете. Госпожа Занока, заповядайте. Yeah. You know, just, just yesterday I, I have... Всъщност, вчера получих писмо от естонска съпружеска двойка, която живее и работи в Шотландия. Тяхното тригодишно дете е вдигнало температура, те го завели в болницата и лекарите предположили, че детето е получило такава висока температура, защото е паднало. Родителите обяснили, че това не е така, но се оказало, че един такъв повод е бил достатъчно достатъчен детето да бъде отнето от родителите. Ето, вие говорите за липса на достатъчна грижа, например, разглеждам брошурата, която ни предоставихте. Тук имаме представено и обобщеното съдържание, но ето пак ще кажа, става дума за случай, в който има подозрение, за пренебрегване на нуждите на детето. Възможно е в случая, който ви описвам, да е имало езиков проблем, но родителите са загубили правата на детето си единствено защото са отрекли детето да е падало а лекарят е бил на мнение, че то със сигурност трябва да е паднало, за да има такава температура. И ето това е било достатъчно, за да се извикат социалните служби. Аз получавам много такива писма от литовски семейства, естонски семейства, изобщо източноевропейци, които работят в Обединеното кралство. Разбирам, че има законодателни проблеми. не веднъж сме го казвали и слушах внимателно и комисията в нейното представене, имам предвид Европейската комисия, препоръките, които чухме от госпожа Фентън Глин, всъщност не са кой знае колко нови. Разбира се, вие не сте политик, госпожо Глин, вие се занимавате с теоретични изследвания, но така или иначе трябва да се оспори по някакъв начин законодателството на Обединеното кралство за принудително осиновяване. Да се работи в Комисията по петиции с местните политици. Благодаря. Госпожа Картан Дарлинг, благодаря ви. Първо бих искала наистина да благодаря на доктор Фентън Глин. Струва ми се, че това проучване е изключително полезно, защото всички си спомняме колко беше емоционално изслушването на вносители на петиции, които представляват членове на семейства, хубаво е да има ясна правна и практическа рамка. Също така тази информация ще захрани и бъдещото ни посещение в Обединеното кралство, а иначе политиците носят отговорността те не бива да подхождат радикално, когато става дума за закрия на детето. Да, детето трябва да има право на закрила. Същевременно в държавите членки има достатъчно системи за проверка, те са ефективни и ефикасни, а осиновяването без съгласие на родителите като правна фигура съществува във всички национални законодателства на държавите членки. Може в някой от тях да не се прибягва до него толкова често, но то е определено. По-скоро трябва да видим какви са системите за проверка. Като депутат от Обединеното кралство аз няма да мога да участвам в бъдещото посещение. Мисля, че това е справедливо като решение, но би трябвало колегите, които посетят Обединеното кралство, да разговарят с всички заинтересовани страни в Англия и Уелс, да се разговаря с местните власти. Също така би трябвало да се отчете, че службите за закрила на детето са подложени на все по-голям натиск в последно време. Те, заедно с социалните служби, работят под голямо напрежение. И съответно то се отразява, нещо, което също трябва да се включи. Не забравяйте и последните решения на съда, които поставят под въпрос някои от общоприятите норми, както и системата за проверки. И накрая, на европейско ниво ми се струва, че най-важното е да се преразгледа регламента Брюксел 2А. Да вземем бъдещите констатации от посещението в Обединеното кралство и информацията за трансграничните проблеми. Всичко това трябва да захрани бъдещия регламент Брюксел 2А. Той ще зададе правната рамка, дори да няма изключителни европейски правомощия тук – самата аз мисля, че е хубаво да има един наръчник на добрите практики, така че да може веднага да се види какви са нормите и как се прилагат. Но ще ви напомня отново, това е много емоционална тема. Винаги, когато едно дете се отнема от родителите, е трудно да се говори за това, и да се провери дали наистина действието е в най-добрия интерес на детето. Също времено никоя система не е съвършена. Ние се опитваме да получим най-доброто от съществуващата система, но аз бих призовала като британски депутат, бих призовала да имате предвид, че това, което се говори за местните власти у нас и за това, че те поставят на прицел определени националности, това просто не е вярно. Надявам се бъдещата мисия в Обединеното кралство да се пребори с предразсъдъците, които съществуват срещу британците – Вижте на място как работи системата и кои са научените уроци. Да, може би при нас броя осиновени деца е по-висок и проучването обяснява защо. Но ние като парламентарна комисия в този парламент трябва да мислим за научените уроци и големите изводи. А от лична гледна точка ще кажа, че сега се чувствам по-добре, отколкото когато изслушвахме родителите. Толкова ми беше тежко тогава, че трябваше да изляза и да се затворя в тъмна стая сама. Но тези хора също трябва да са сигурни, че има кой да ги чуе и има кой да ги представлява. Благодаря ви. Това, което вие казвате, наистина отговаря и на нашите чувства. Беше много емоционална среща. Госпожа Магинес има думата. Благодаря ви. Благодаря ви за това, че ми давате думата. Благодаря и за проучването. Съгласна съм с някои от препоръките, които ние инстинктивно знаем, но е хубаво да ги видим и като резултат от проучване. Темата е огромна. Аз съм медиатор за правата на детето в Европейския парламент и наистина работя по такива много емоционални случаи, в които участват и родителите, и бабите, и дядовците, които също има какво да кажат. В Обединеното кралство броя осиновявания е по-висок, това е ясно. А що се отнася до решенията на съда, е хубаво да ни дадете малко повече обяснения. По какъв начин тези решения са променили социалната система или бройките? Има един важен случай със Словашкото посолство в Обединеното кралство. За него става дума в доклада. Мисля, че британската правна структура трябва да даде отговор. Граждани на други държави членки се натъкват на проблеми с нашата система. Всъщност, член 15 и член 56 от регламента Брюксел 2 трябва да се разгледат особено внимателно. Но ми се струва, че така или иначе Обединеното кралство вече работи по-добре с собствените си граждани и помага на хората в по-голяма степен, отколкото преди, когато просто вземаше децата и ги даваше за осиновяване. Разбира се, при различни националности има проблеми, езикови проблеми също, както стана дума, но ние трябва да се водим от най-добрия интерес на детето. Нещо, което също не е достатъчно ясно и може да бъде тълкувано субективно. Ние имаме чувството, че знаем какво имаме предвид, но правно няма яснота. Нека се спра и на друг въпрос. Какви са альтернативите Помага ли се достатъчно на децата в държавите членки? И тук трябва да направим сравнение между всички тях, а не само да гледаме една държава членка. При семействата, където издръжката е проблем, може ли да се мисли за дългосрочна грижа в друго семейство или да се мисли за осиновяване? В Ирландия имахме много проблеми с осиновяването, и сега търпим последиците от направеното в миналото. Това бяха на практика принудителни осиновявания. Много е деликатна темата, много емоционално отсветена. Какво можем да направим ние? Комисията по петиция е изслушала множество истории. Струва ми се, че когато едно дете е дадено за осиновяване, вече е много трудно то да бъде върнато на семейството. Е, към мен се обърнаха баба и дядо на две момченца. Много тъжна история, но аз чисто правно не мога да направя нищо, за да им помогна – така или иначе е необходимо и други колеги да повдигат въпроса в пленарна зала, да са от различни държави членки, изобщо да се говори по-широко за закрията на детето, какво правим с системите за закрила в собствените си държави. Може да няма европейска структура, но ние като политици от държавите членки трябва да говорим за темата и да има приемственост. Освен това, разбирам, че някои националности имат конкретни проблеми в държавите в Великобритания, но не забравяйте, че и децата, родени в Великобритания, подлежат на системата, създадена в страната. Всъщност, мисля, че е ужасно, когато не успяваме да се намесим на време, има реален проблем. Но тук трябва да се отсъжда с мъдростта на Соломон. Да, социалната система не винаги работи добре, но сега се радвам, че вече има работна група по въпросите за закрия на детето. Ще работя заедно с тях – Иначе докладът, който ни е предоставен, е изключително добра основа. Надявам се, че комисията ще обърне внимание на препоръката ни по член 15, защото когато има проблем, той трябва да получи решение в новия вариант на регламента. Същото въжи за член 56. Необходима е по-голяма яснота. Ролята на посолствата също трябва да се изясни. Тук в Комисията по петиции вие работите с индивидуални петиции и аз ви желая успех, защото знам, че моите избиратели споделят всичко с мен. Но за да се стигне до петиция, въпросът трябва да е наистина много сериозен. Надявам се в бъдеще да се водим от направените препоръки и всичко, което колегите ще предложат и така да помогнем на тези, които сега не са в залата, а именно децата. Благодаря за този пространен анализ, благодаря също така, че Обяснихте, че всъщност ние не искаме да създаваме фалшиви очаквания, не сме някакъв съд, не сме съдии. Ние представляваме европейските граждани и търсим извън съдебни решения на тези толкова трудни въпроси но сме предвидили множество дейности за есента, заедно с Комисията по правни въпроси. Имаме съвместно изслушване по регламента Брюксел 2. Имаме и мисии на място, но с удоволствие ще работим заедно с вас, госпожо Магинес. Иначе бъдещата работна група казах, че ще има по един член от всяка политическа група. Групата сама ще избере председателя си. И сега господин Мариас. Καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ τη δόκτωρα. Добре, най-напред. Поздравления на доктор Клеер Фентенглин за чудесно свършената работа, както и за превъзходно поднесеният материал. Трябва да ви кажа, че осиновяванията принадлежат на обсега на семейното право и теоретично можем да твърдим, че това не попада в правомощията на Европейския съюз, нито в неговото функциониране. Следователно не ни засяга нас, Комисията по петиции. Сега, фактът, че съществува регламентът Брюксел 2, който в момента подлежи на преглед, показва, че има луфт в нашата правна разпоредба, както и в процедурните ни правила. След изслушванията, които организирахме, както и след представенето на изводите от проучването на госпожа Фентън Глин, показва, че в Обединеното кралство и в Германия съществува определено проблем с така наречените усиновявания без съгласието на родителите. Имаме случаи за това. Имаме примерът на Юген Дамт в Германия, както и в е, Обединеното кралство. Сега, това, което се случва на германските граждани, трябва да бъде разрешено в германските съдилища и така нататък. Но това, което се случва на германските граждани, не е плод на случайността. В някои определени случаи единият от родителите може да не е с британско или немско гражданство. Тогава въпросът се поставя наднационално и засяга третирането на чуждестранни граждани в Германия и в Обереното кралство и поставя въпроса дали те са обект на равнопоставеност спрямо местните граждани. Практиките на социалните служби в Германия и Обединеното кралство могат ли винаги да бъдат окачествени като вън от всякакво съмнение за дискриминация? Ето за такива случаи ни трябва общностно право. За такива случаи ни трябва европейско гражданство, защото има реални примери за различно отношение към гражданите на една или друга държава членка. Следователно, когато това не е покрито в националното законодателство, то тогава следва Европейският съюз да се погрижи за покриването на този, за запълването на този правен луфт. Госпожа Жданока току-що ни даде пример за случило се на нейни съграждани от Латвия или по-скоро бяха от Естония, които бяха завели детето си които са били завели детето си в болницата и са получили определен вид отношение от страна на лекарите. Лекарите така ли биха третирали семейството, ако то би било, например, група британци? Същото може да се каже и за други държави членки. За съжаление не можем да се похвалим с пълна липса на дискриминационно отношение. Сега трябва да се запитам обаче за причините за това отношение. На 22 страница от проучването, което сте ни раздали, пише, че най-вероятно може да има някакво обяснение за това явление. Госпожа Фентън Глин твърди в доклада си, че правителството и местната власт следва да повишат броя осиновявания в Обединеното кралство. Ето това виждаме, че е по-скоро тенденция преследвана като политика от правителството да се повиши броят осиновени деца, пише. Сега на следващата страница, 23-та, пише, че най-вероятно съществуват съществуват мерки за убеждаване от страна на местните власти или по-скоро държавна стратегия даже, за да бъдат убедени местни родителски двойки да осиновяват деца. Дали това не е някаква система, като се награждава с бонус, ако дадена община може да се похвали с най-висок брой осиновени деца в сравнение с другите. Виждаме, значи, че не, нещата съвсем не са случайни и освен това явлението не, се характери... не е характерно само за една държава членка. Същото се отнася и за Югендам. Там получихме от Германия твърдение, че това съвсем не ни засяга, тъй като е суверенно право на националната държава членка. Има, разбира се, и други случаи, които естествено можем да укачусим като грубо нарушаване на правата на децата. Децата под 18 години са малолетни и са под опеката на европейското гражданство, т.е. в правомощията на Европейският съюз. По-нататък четем на страница 25 и 26, че Словакия, Латвия, България и други нови държави членки се оплакват от такъв вид отношение. Следователно, ние трябва да се самосезираме не за разрешаване на някакъв казус на националното право, а за излизане с мнение за това дали една определена процесуална, процедурна практика може да бъде окачествена като дискриминаторна или не в Обединеното кралство именно проведохме такава, такова проучване в рамките на нашата работна група и целта ни бе да установим на какво се дължи това отношение спрямо чужди съпружески двойки от страна на британското и германското правителство и защо определено се концентрира този вид отношение върху родителски двойки, произхождащи от друга държава членка. Имам предвид отново институцията наречена Хугендант, както и изложеното като практика в Обединеното кралство от госпожа Фентон Клен. Поздравление отново на госпожа Фентон Клен, поздравления и на госпожа Магинес. Смятам наистина, че това е наше задължение като комисия по петиции да се занимаем с този изключително важен въпрос за нашите съграждани. Госпожа Кабесан Руиз, благодаря. Ще бъда кратка, защото вече бе казано много това, което аз самата исках да кажа. Наистина чудесно е това проучване, което смело и раз, умно всъщност поставя на нашето внимание като комисия по петициите тези толкова щекотливи въпроси. На, убедена съм, че това ще съзрее като е, конкретен продукт в работата на създадените по въпроса работни групи. Това наистина е по-скоро в правомощията на държавите членки, но е също не по-малко вярно, че проблемът съществува. Дали се дължи на едно или на друго, определено това е дискриминационна практика, дискриминационно поведение, тъй като определено им се случва на чужденци. Разбира се, интересът и правата на детето не винаги са схващани по един и същи начин в конкретните държави членки. Затова бих искала и аз да подчертая важността на анализа на детските политики, както и политиката за защита на семейството в различните държави членки една от причините за явлението, като ни интересува, може да бъде именно това различията в държавната политика, която да се основава на това, че се тълкува по различен начин какво значи интересът на детето. И в нашата работна група Следователно трябва да започнем най-напред работа по уеднаквяване на критериите, тъй като е очевидно, че интересът на детето не винаги е понятие, в което се влага едно и също съдържание. Разбира се, работата е много. Това е едно необятно море. Започваме най-напред с Конвенцията за правата на детето, ратифицирана от всички държави членки. Е, и след като започнем работа по именно този начин, ще се умеем най-добре да защитим и да извадим на показ потъпканите права на децата, които за съжаление са практика в много от нашите държави членки. Благодаря. Благодаря. Благодаря и на експерта за представенето. В нашата комисия винаги се сблъскаме с много сложни проблеми, проблеми, за които ни трябва често е знанията на десетина юристи, за да може да си състави мнение. Важно е да разберем как функционира съответната система. Но, както казаха колегите, трябва да продължим тук да защитаваме децата, е, децата интересите на децата. Надявам се, ще имаме и слушване в Европейския парламент по темата скоро. Но искам да задам някои въпроси с, с цел уточнение. Когато става дума за осиновяване, без съгласие, това е процедура, която не може да се върне, нали така? Защото има петиции, вие казахте също, в изследването се казва, че е, този инструмент се прилага, когато има малтретиране или е, когато родителите не се грижат за децата. Това може да е обаче свързано с житейска криза при родителите. След 2-3 години те могат да си вземат, може би, детето обратно. Когато детето обаче е осиновено без съгласие, то тогава процедурата не може да се обърне. а Понякога децата търсят обратния контакт. контакт. Може би е по-разумно е, да се в повечето случаи хората, да, да, т.е. тези деца да бъдат дадени на специални грижи, особено когато родителите не се интересуват или не могат да се, да се намерят, тогава само в такива случаи да се използва осиновяване без съгласие. На следващо място има такива случаи, когато майката се... Имахме такива петиции когато е, е, майката се жени и дава, и дава детето за осиновяване, а биологичният баща не бива питан. И той изобщо изчезва от е, цялата картина. Защо така? Понякога бабата и дядото, дядото могат да се грижат за децата. Защо това не се използва? И на следващо място, интересът на детето. Добре, малолетни, непълнолетни, вие казвате 67% са деца, които се, от децата се осиновяват в, на възраст 1 до 3 години. Но децата порастват, те, те стават е, личности. Тоест, някои службите вземат решение вместо децата. И тук отново се замислям, че в Европа трябва да поведем една обща борба срещу е, този толкова разпространен инструмент на осиновяване без съгласие. Той би трябвало по-скоро да стане изключението. И още нещо, дали колеги от Англия да бъдат членове на нашата мисия. Според мен това е много наложително даже. Отново обаче искам да, да повторя, може би, когато децата не биват, е, не, за тях не се, не се грижат родителите, а, тогава това е аргумент за осиновяване без съгласие. Но тук също има различие в културите. И още нещо. Е, трябва ни повече информация между държавите членки. Тук ви подкрепям 200%. Защото много от нещата, много от проблемите е, възникват, защото е, системите не се разбират. И хората си казват, както е тук, така и в съседната страна, Хубавото е в Европейския съюз, че системите започват да се сближават, но все пак има разлики и за тях трябва да се говори. Благодаря. А сега госпожа Питера има думата и тя е последният оратор. След това ще преминем за доклада за правата на детето. Окей, okay. Stanoka also А, госпожа Станока също иска думата. Добре, разбира се а вие ще получите думата в последствие. Благодаря. Анализът и представенето на изводите бяха много интересни. Аз съм особено благодарен за това, че се споменава в изводите необходимостта от обмяна на информация. Също така, по повод на осиновяването без съгласие на родителите, признавам наистина, че е комплициран въпрос. От една страна, от една страна е вярно, че родителите не винаги казват истината. Има родители, които в никакъв случай не биха се признали доброволно, че малтретират детето си, биха намерили винаги извинение за това, което им се вменява. Информацията, с като разполагат емигрантите в приемната си държава, би трябвало да бъде възможно най-пространна, за да могат те да се съобразят с новите изисквания, защото в противен случай се излагат на много конфликти. Затова бележката на госпожа Магинес, а и на други взели думата за необходимостта от сътрудничество между държавите членки чрез съответните представителства там е от изключителна важност. Има пример за такъв вид взаимодействие, например, между Полското посолство в Лондон и съответните британски служби. В резултат на този по-плавен обмен на информацията спадна броят на подадени оплаквания. Затова съм за премахването на бариерите, които затрудняват достъпа до информация, а пък информацията на свой ред отваря очите, така да се каже, за действителността. Затова държавите членки трябва да си сътрудничат в максимална степен за обмяна на положителен опит, що се отнася до това как да се осигури достъп до информация, особено в тези държави членки, където има регистриран най-голям брой конфликтни ситуации. Госпожа Жданока, нещо допълнително само по повод на дебата. В документа, с който разполагаме, госпожа Фентън Глин непрекъснато споменава закрилата на а, семейното закрилата, която предоставя семейното право, защитата на правата на децата, както и директивата Брюксел 2. Но от друга страна имаме принципа на свободно движение на хора, услуги, капитали и така нататък. Представете си сега граждани на държава от членка от източна Европа, например. За това съм особено благодарна за това, че в доклада на страница 24 се цитират случаи от Латвия, Естония и така нататък. Значи, представете си такъв вид случай, в който граждани на някоя от тези държави съпружеска двойка или съпружеска двойка, която произхожда от тази е, част на Европейския съюз, в момента живее в, в Великобритания и именно там се нарушават нейните права. Това представлява е, всъщност голямата ни грижа. Как ще бъдат защитени техните права? Благодаря. Председателката госпожа Фентън Глинс, ще ви дам думата, за да се произнесете. Може би искате да кажете е, нещо в заключение за две минути. Благодаря. Е, ще се опитам да отговоря на повечето въпроси. Най-напред. Трябва да се подчертае причината защо всъщност съществува тази система за осиновяване без съгласие. Тези страни, в които съществува тази система, този инструмент е, служи за запазване на детето, на, на детето и на интересите на детето. Например, в семейства, където има насилие, има сексуално насилие. За това съществува този инструмент. Важно е да се каже, че социалните служби понякога злоупотребяват със властта си. Например, в Обединеното кралство детето може да бъде взето без одобрението на съда от семейството. Може, да, това може да се случи чрез полицията за 72 часа, но след това трябва да има съдебно решение. Така че има дуална система за защита, която трябва да гарантира справедливостта. Бе засегнат въпроса, че родителите могат да се променят, ситуацията в семейството може да се подобри. Но въпросът тук отново опира до интереса на детето. Детето трябва да расте в защитена атмосфера, доколкото е възможно. Деца, когато бъдат отделени от семейството, имат доста големи проблеми по отношение на, на образованието, и на бъдещето си развитие. Въпросът е къде да сложим границата за децата. До каква степен, колко време детето може да живее без родители, кога точно може да се каже, кога детето вече трябва да има дом. Виждаме в Обединеното кралство, че социалните служби са много натоварени и поради мерките за економия, за економии. И това трябва да се вземе предвид. Социалните служби не могат да защитават децата, когато е, трябва, ако нямат финансовите, техническите и професионални ресурси. Благодаря ви. Благодаря, казва председателката. Аз, е, казва госпожа Макенес, е, помолих за повече информация по отношение на съдилищата, как те вземат решенията. А може би този въпрос може да го изясните в е, директен разговор, казва председателката. Отново благодаря за вашето присъствие, за вашия доклад. Секретарията ще се свърже с вас, ако имаме допълнителни и по-подробни въпроси. С молба за отговор. А сега преминаваме към точка 16. Това е докладът от кръглата маса по правата на детето, организирана от посолството на Словакия в Лондон от госпожа Макинес, медиатор на парламента по въпросите за правата на детето. Няколко колеги присъстваха на това изслушване на 7 май и мисля, че ще имаме доста колеги, които ще искат да се изкажат. Започваме обаче с госпожа Макинес. Благодаря. Аз ще бъда кратка. Аз вече казах, че Присъствах на това изслушване. Благодаря на Словашкото посолство. Е, дискусията беше чудесна. И благодаря на Международния център за защита на децата и младежите. Много от тези въпроси, въпросите, с които се занимаваме тук в комисията, бяха повдигнати и на тази среща. Властите в държавите членки имат различни традиции, различни практики. Това беше моето чувство, но така или иначе правните експерти имаше словашки експерт с дългогодишен опит, имаше експерт от Върховния съд в Англия. Чухме много подробности, неща, които бяха отразени и в доклада акцента падна върху върховния интерес на детето и отговорността на магистратите на съдиите при вземането на решение. Мисля, че това е именно област, в която трябва да работим повече, а именно а, и, и също съдебната система би трябвало да разбере, че тук има нужда от повече работа. Брюксел е, този регламент за трансграничното за трансграничните служби. Тук може би трябва да работим с комисията по такива именни казуси. Имаше и презентация от Джил Плак, е, Презентацията беше за член 15 и начинът на по който да се решават индивидуални тела. Е, може един казус да бъде трансфериран към друга юрисдикция, но въпросът, е, въпросът беше за основния подход, а именно за това, че член 15 трябва да бъде опростен. Ние, т.е. присъстващите на срещата, и аз в качеството си на медиатор зададохме е, няколко, някои въпроси. Смятам, че, обед... че властите от Обединеното кралство са отворени за повече ангажимент. Аз самата ще се застъпя за това, за повече сътрудничество и ще се опитам чрез това да облегча ситуацията на чуждестранни граждани, живеещи в Обединеното кралство. Но юрисдикциите на държавите членки са различни, обаче мисля, че може да направим повече, ако ако опосредстваме взаимното разбиране за отделните системи. Има воля за това и ние може да изпълняваме катализираща роля. Нашата комисия може да помогне на този процес да се развие. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Има ли други колеги, които искат да се изкажат? Госпожа Питера. Да, наистина, аз също присъствах на тази среща през май и това беше много плодотворен дебат. Искам да добавя, че има промяна. И то промяна, която се случва много бързо и много видимо в системата за защитата на правата на детета. През януари 2004 година имаше съдебно решение в един такъв случай в Обединеното кралство. Следствие на този казус Обединеното кралство предприе по-задълбочена подготовка при гледането на подобни дела – Има повече информация за възможното присъствие на социални работници в съдебната зала, което е интересно развитие. А в миналото, ако има е, съдебно дело, родителите нямаха право да се изказват пред пресата но сега системата е по-отворена. В Полша когато е, в Польша зная, че хората могат да се свържат с пресата, особено тези, които се връщат от Англия, те с удоволствие говорят пред пресата за своя опит. Сега за срещата Срещата беше ползотворна. Тя показа, че има възможност да се придвижим напред, показа възможност за по-задълбочено сътрудничество и на дипломатическо равнище, особено между определени държави членки. Това сътрудничество може да е много полезно, но то може да е полезно, ако има отвореност, ако няма предразсъдъци, ако има воля за решаване на проблемите. Петър Яр. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко едно допълнение. Аз също можех да присъствам на тази среща, имах тази чест. Искам да дам един политически коментар. Ситуацията според мен е много добра. Виждаме в нашата комисия трябва да, действа, да действаме. Нещата са, въпросите са отворени е, има държави членки, които са отворени за диалог. За диалог. До момента е, държавите членки бяха резервирани. Всяка държава че, си имаше своята система и смяташе, че тя е най-добрата система. Дания, Германия смятаха така. В Англия за първи път видяхме, че има воля за диалог и това настроение на отвореност, това настроение трябва да го използваме, за да обсъждаме проблемите, за да дадем на другите държави членки, че е възможно да има по-задълбочено сътрудничество в тази област. Благодаря ви за възможността, която отворихте. Аз в началото бях резервиран, но сега виждам, че имаше смисъл от това начинание. Председателката благодаря а на тези от вас, които участваха в тази, които ще участват, които участваха на тази среща, искам да пожелая да запазят тази инерция, когато работим по тези въпроси. Благодаря ви. А сега нека се предвижим към становището за ситуацията в Средиземно море и нуждата от всеобхватен подход към миграцията. Какъв е фона за това становище? Комисията Либе трябваше да оцени ситуацията за миграцията и да даде отчет в един стратегически доклад за ситуацията. Докладът трябваше да оцени политиките и законодателството в областта на миграцията, включително и е, контрола на границите, управление на миграцията и така нататък. Имаме двама докладчици. Аз съм докладчик в Сянка А госпожа Мици е нашият автор на становище. Давам думата първо на нея. Благодаря. Това наистина е много важен въпрос. Много назрял. Сега за становището аз трябваше да се огранича в определен обем и трябваше, не можех да включа всички идеи, всички важни точки, на които исках да се спра. Например, е, големия брой на деца, които преминават Средиземно море, е, предизвикателствата пред общата система за убежището, ролята на Фронтекс, операцията Тритон – не можах да се спра на тези неща и тъй като не можах да мина през вратата, реших да мина през прозореца, т.е. предложих изменения. В Комисията по петиции ние се съсредоточаваме най-вече върху петициите от гражданите и за това се съсредоточих върху въпросите повдигнати в тях. Е, съсредоточих се именно върху четири точки, най-вече върху следните. Шокът от трагедията в Средиземно море. Факта, че Средиземно море се превръща в масов гроб за бежанците. Ние препоръчваме Европа и държавите членки да не са просто наблюдатели на ситуацията, а да предприемат мерки да покажат политически ангажимент в областта на миграцията. На следващо място се съсредоточих върху дефицитите и недостатъците на прилагането на общата система на, обе... на обежището. Тук препоръчваме действия от страна на Европейския съюз, действия, които да бъдат контролирани и укрепвани. Общата политика за обежището трябва да се основава на достоинството на човека и основните човешки права. Стойности важни и основни за Европейския съюз. Следваща препоръка е създаване на подобни изходни практики за миграцията, които да обежават достоинството на човека – и които да стъпват на основни принципи за миграция и интеграция. На трето място ефективността и честността на съществуващата дъблинска система. Решенията, които, имат в, които имаме в момента по тази система са неефективни, те са има непропорционална тежест върху определени държави, особено тези, които са в периферията на Съюза. На четвърто място липсата на една обща всеобхватна политика по миграцията. Препоръката е да се укрепи политиката по миграцията. Смятаме, че е назряло времето за Европейския съюз да поеме обща отговорност, да преодолее всички препятствия, които забавят тези мерки. Европейският съюз има нужда от една всеобхватна политика по обежището и миграцията, основана отново на достоинството на човека, човешките права и основните ценности на съюза. Освен това, трябва да отправим поглед в бъдещето, трябва да изработим планове. Държавите членки трябва да са по-подготвени за миграцията в бъдеще. Много данни се събират от различни агенции и власти в държавите членки, но няма обща система за споделяне на информацията. За това в становището си аз се застъпвам за една обща европей, за един общи, общ европейски механизъм за управление и координиране на събираните данни, които да служат за управление на криза Имиграционните потоци. И накрая, опитвам се да бъда бърза и кратка, накрая искам да спомена, че тези неща няма да се случат толкова бързо, ще имаме, ще се сблъскваме с миграцията още дълго време, затова препоръката ми е прилагане на споразуменията за реадмисия и препоръката е, е сътрудничество с определени страни, трети страни. Ние нямаме устойчиво решение за, например, за чуждестранните бойци. В тази насока трябва да продължим да работим. Надявам се да постигнем устойчиви решения. Благодаря. Благодаря. А сега искам да дам думата на докладчиците в сянка, господин Малинов. Of course, uh, <clears throat> the topic is actually... Разбира се, темата е много болезнена за някои от държавите. Тя е болезнена за всички, но още повече за тези държави, които са подложени на непропорционален миграционен натиск. Текстът на госпожа Мисци е много балансиран. Самият аз мога да предложа три съществени изменения. Едното се съдържаше в обяснението за несправедливата дъблинска система, но този проблем няма да намери бързо решение. Затова възоснова на текста нека направя пояснение, което е много важно за мен и мисля, че трябва да бъде част от бъдещото мислене за проблема. Не можем да намерим подходящо име за тези страни. Страни по външните граници, държави по границата – Нека се намери решение убедително за всички. Ясно е, че кризите се случват в Средиземноморието, но са подложени на натиск не само морските, а и сухопътните граници. но всъщност сигурно мнозина не си дават сметка за натиска, на който са подложени именно сухопътните граници, например между България и Турция. Аз съм български депутат, но самият аз не знаех колко голям е натиска само до преди няколко години. За това е необходимо обяснение – когато се говори за външните граници на Европейския съюз, да се изброяват държавите или да се казва морските и сухопътните граници, за да е ясно, че сухопътните граници също са уязвими, просто защото Турция не се съобразява с поразумението за реадмисия. И така стигам до второто си предложение, настоявам на него, то е свързано с бъдещото решение на проблема. Бих искал да подчертая, че изпълнението на споразуменията за реадмисия трябва да бъде особено важно за кандидатките за членство в Европейския съюз, защото проблемите на границата между България и Турция би трябвало да са в основата и на бъдещите преговори, ако има други държави, които също би трябвало да прилагат споразумения за реадмисия. Много би било добре този текст да се включи. Той е важен за бъдещото прилагане. Благодаря ви. Uh, От ЕКАРЕ докладчикът в сянка е господин Мариас. Благодаря ви, госпожо председател. Според мен становището съдържа много съществена информация, но ще се спра по-подробно на две теми. От една страна, огромният натиск, на който са подложени държавите членки, които са външна граница на Европейския съюз. Такава държава е и собствената ми Гърция. И наистина, има ги не само морските и сухопътните граници, както посочи българският колега. Огромен натиск. В Гърция ние без друго вече имахме хиляди незаконни емигранти, но тук стигам до два въпроса. От една страна ежедневно в Гърция пристигат хиляди емигранти, най-вече те избират островите в Егейско море. Освен това, Знаете, че в Гърция в момента има голяма криза, хуманитарна криза, милиони и половина безработни. Сега ни се налагат и нови мерки от страна на Европейския съвет. Имам предвид решението от вчера. Няма как да не се стигне до една взривоопасна ситуация. Как може собствената ми страна да се справи с такъв натиск? Хиляди бежанци. Къде да ги сложим? Е, сумите, предоставени от Европейския съюз, са нищожни, като се има предвид капацитета на моята страна да поеме грижата на бежанците. Да не говорим, че Турция наистина не си спазва задълженията по реадмисия. Само преди няколко дни в Хориет беше публикувана статия, която показва, че турските власти улесняват преминаването на емигранти от Сирия в Гърция. Регламентът Дъблин 2 трябва да бъде отменен. защото той превърна Гърция в страна която е сбор от емигрантия би трябвало да има ключ за разпределение, коефициент за разпределение на тези емигранти, ако искаме справедливо поемане на тежестта. Необходимо е тези мерки да обхванат и емигрантите и бежанците – но в Гърция ситуацията е ужасяваща в момента. Знам, че тя е трудна и в други държави членки и сигурно ще се влуши още повече. Становището е кратко, то няма как да е по-дълго. В него се разглеждат тези важни теми, защото тук е необходим глобален подход, доколкото това е възможно за Комисията по петиции. Съгласен съм с казаното от колегата по нейното становище. Благодаря госпожа Еви за СПД. Си, грация. Е, анкио anch'io vorrei commentare il lavoro Благодаря ви. Аз също ще взема отношение по работата на колегата. Съгласна съм темите, които се разглеждат. Всъщност, ние се оказваме в една абсурдна ситуация. Трафикантите организират прекусяването на морето и създават правен вакуум, защото тук имаме вратичка, празнота в законодателството. И търпим всички последици от тази празнота. Необходимо е да се справим с проблема в неговия корен. Няма дори смисъл вече да напомням за това колко хора станаха жертви на действията на трафикантите Средиземноморието наистина се превърна в гробница. Но това не може да продължава по същия начин до безкрай. Едно от възможните решения е маршрутите да бъдат премахнати и вместо това да се разкрият центрове в страните с граница с страните по происход на мигрантите и на място да се оказва помощ, така че да се намери някакво решение. Друга идея, която можем да обмислим, ние аз я представям като италиански депутат, е следната. Разбирам, че ние, разбира се, трябва да проверяваме какви суми се заделят от Европейския съюз за справяне с кризата. Чуваме, че има доста случаи на корупция и злоупотреби с тези средства. Всичко това означава, че навлизаме в една сива зона на корупционни практики – не можем да го позволим и не бива нещата да продължават така. Освен това, има още нещо, което е ужасяващо – експлоатацията на мигрантите – Знаем, че такава има, защото засичанията на телефонни разговори показват, че вече организираната престъпност получава много повече пари от емигрантите, отколкото от традиционните канали. Има злоупотреби в центровете за прием. Това не може да продължава така. Наистина тези практики са на местно ниво но става дума за европейски пари на европейските дънакоплаци. За това и трябва да се прави проверка. Как точно се управлява кризата? Иначе регламентът Дъблин 2 наистина е един много злополучен инструмент – тъй като той задължава държавата, в която мигрантът влиза за първи път, да се погрижи. Благодаря. Благодаря. От името на зелените госпожа Валеро. Благодаря. Трудно е в един толкова кратък текст да се обхванат всички проблеми, но така или иначе направеното е отлично, според мен. все пак ме интересува следното. Дали ние трябва да мислим за глобалния подход към миграцията или да говорим само за Средиземноморието? Защото Средиземноморието е част от проблема, а на мен ми се струва, че ни трябва глобален подход, тъй като проблемите са много по-големи. Това също трябва да се запише някъде в становището. Механизма за прехвърляне на мигранти е друга спорна идея. На мен ми се струва, че е добре да помислим. Не трябва ли да се даде някакъв избор на бежанците? В крайна сметка, това са хора. Те имат е, своите приятели, роднини в други държави, където би било по-лесно да се интегрират. Нека да включим и избора на отделните хора. А по точка 9 ми се иска да кажа нещо, което е сходно с изказването на колегата от СПД. Необходимо е да стигнем до корена на проблема. Има ги правните канали, но също така и явления като бедността, мизерията. Е, въпреки това е добре да помислим за законовите канали за миграция. Без да ги има тях няма да се справим на нито една граница, тъй като хората ще продължат да прииждат и да умират по пътя към нас – не става дума само за търсещите обежище. Много от тях търсят обежище, но има и немалко от тях, които просто търсят работа. Затова е необходимо да предоставим законови възможности на економическите мигранти, не само на търсещите обежище. Иска ми се и това да се отрази в становището, ще съставя изменение – благодаря. Госпожа Албиол от името на ГОЕ. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря на госпожа Мици, която е автор на становището. На второ място много петиции сме получавали от европейски граждани, които се притесняват за това, което се случва в Средиземноморието, политиката на убежище, човешката трагедия – Струва ни се, че нашата комисия трябва да вземе критична позиция, що се отнася до миграционните потоци, политиките на Европейската комисия и държавите членки. Не искаме да има Европа, която издига стени и затваря си вратата. В много държави има расистски практики. Би трябвало тези държави да се съобразяват с нормите за обежище и не да изоставя хората. Струва ми се също така, че ние трябва да бъдем гласа на тези хора, които искат Европа да поеме своята отговорност за Средиземноморието. Това е двойствена отговорност. От една страна, собствените ни политики са довели до войни в други страни. Да не говорим, че някои държави продават оръжие за въоръжените конфликти, има участие на наши предприятия и това също е корена на проблема. От друга страна, отговорността за границите – ние си затваряме границите и всъщност по този начин не даваме на хората друга альтернатива, освен незаконно да преминават в морето и да умират. Нека бъдем много по-солидарни, отколкото са нашите правителства до този момент. Ние трябва да бъдем гласа на гражданското общество, а гражданското общество не иска никой да трябва да напуска страната си и на второ място да рискува живота си в Средиземноморието. Ние трябва също така да се застъпим за законовите канали и пътища до Европа. Също така да настояваме за международната закрила, оказвана от посолствата и подобряване на системата за обежище. Трябва да бъдем критични към предложението на Европейската комисия Говори се за Фронтек, за милитаризиране на Средиземноморието и на границите, но това не е пътят напред. Ние трябва ясно да кажем, че не може да се говори само за защита на границите. Никой не ни напада, не се отбраняваме от някакъв враг, затова нека не говорим за защита на границите. Наистина, ме натъжават някои от изказванията, които показват, че хората се грижат много повече за собствената си държава, отколкото за емигрантите, които рискуват живота си. Ние ще направим своите предложения за изменения в становището в този дух – и съм убедена, че в крайна сметка резултатът ще бъде добър от нашите солидарни усилия. Благодаря. Аз самата съм докладчик Сянка от Алде. На първо място искам да поздравя госпожа Мици, нашия докладчик. Струва ми се, че становището ще бъде полезно като имам предвид мандата, който ни е възложен от Либе за изготвяне на стратегическия доклад. Необходимо е да се работи холистично. Всъщност основният принос е свързан с получените от нас петиции, а те са многобройни Гражданите повдигат най-различни въпроси, свързани с кризата в Средиземноморието. Те са шокирани от трагичната смърт. Освен това, се обръща внимание на очевидния неуспех на Европейския съюз да намери решение на европейско ниво. Става дума за споделяне на отговорността, за солидарно действие по външните граници, независимо дали те са по море или суша. Но с удоволствие в бъдеще ще работя с вас, няма да ви отнемам повече време сега. Господин Акер. Thank you, chair. Um... Благодаря, госпожо председател. За момента не се атакува коренът на случващото се, на кризата, която се шири в Средземномерието и чието измерение виждаме и на Кале, френския град Кале. Има огромен брой, хиляди е, мигранти, които влизат в Обединеното кралство. Това оказва страховит натиск върху всички социални служби, болници, учреждения, училища и така нататък. Стига вече толкова. И това е сметката, която трябва да платим за деянията си в Близкия изток през последните години, бомбардировки и прочие. Затова доведохме всъщност кризата у дома си. Няма къде другаде да отидат емигрантите. И е, освен това, да добавим и свободното движение на хора и липсата на граници в Шенгенската територия и тогава вече имаме пълният отговор на това, което се случва и на начините за прекосяване на Ламанша по един или друг път. Нека да се получим, например, от Австралия, от това как тя се справя с, с този въпрос. Те са обявили така, наречения, така наречената нулева толерантност към иммигранти, които се опитват нелегално да навлязат на тяхна територия. Може би това следва да ни послужи за пример за подражание. Най-напред обаче трябва смело да кажем, че това е вече капакът и не бива да продължаваме в същия дух. В моята държава членка, например, това е изключително щекотлив въпрос. Миграцията е отдавна обсъждана. Последните няколко десетилетия е сред най-обсъжданите въпроси. Била тя нелегална или легална. Легалната емиграция също се засилва заради привлекателния ефект на всичките системи за под подкрепяне на безработни и други. Например, 155 е, директорни ги получава на седмица един безработен родител. Това като се натрупа с е, всички останали добавки за деца и друг вид помощи, които получава за жилище и прочие, прочие, в крайна сметка може да стигне до близо 500 лири стерлинги на месец. Годишно погледнато, годишно погледнато това стига до 8000 хиляди, които в крайна сметка се финансира от английската хазна, а тя на свой ред се финансира от английските дънакоплатци. Би трябвало да наложим изисквания за минимум години, които да е работил някой в Обединеното кралство и да си е плащал данъци и друг вид такси, преди те да имат право да се ползват от системата за социално подпомагане. Това е една от идеите всъщност на Дейвид Каверън. В противен случай ще трябва да се примирим с идеята, че Обединеното кралство все повече ще се чувства привлечено към излизане от Европейския съюз, вместо оставане в него. Благодаря няма нищо общо. Това, което току-що казахте, господине, с работата на нашата комисия, това е вътрешно британски въпрос, оставените ли излизането от Европейския съюз. Няма такава петиция за момента. Ние обсъждаме Именно това в тази светлина обсъждаме и въпросът с миграцията. В други парламентарни комисии миграцията се обсъжда от друга гледна точка. При нас това е свързано с петициите, които получаваме. До 22 юни имаме срок за подаване на изменения. Ще гласуваме след това през септември месец и евентуално ще е, обсъдим в пленарна зала същият въпрос през октомври месец. Госпожо Албиол, имате отново думата за съвсем кратка бележка, защото не се изчерпва времето. Благодаря само да кажа, госпожа Миси, ако обича да не включи нито едно от изявленията на представителя на Обединеното кралство. Това са неприемливи неприемливи думи. Не може да се говори за нулева толерантност към жени, деца, гладуващи, бягащи от война. Трябва ясно, господине, да ви е на вас, че към вас и вашите слова ще проявяваме нулева толерантност от тук нататък. Благодаря. Благодаря, приключваме и преминаваме към 18 точка, именно петиция номер 1590, днесена от Джоунс Дилан с ирландско гражданство относно дискриминация на немалтийски граждани относно телефон, телевизия и интернет. Благодаря. Има думата комисията. Thank you. Thank you, Chairman. Um, So actually, <clears throat> the case which... Благодаря. Това е въпрос, с който занимаваме от 2012 година и е свързан с жалба, получена от петиционера. На основата на тази жалба започнахме пилотно проучване и се отправихме с запитване към държавата членка. Получихме отговор от държавата членка и в последствие се обърнахме за информация и към доставчиците. Доставчиците наречени Гозо и Мелита. Там разбрахме, че обикновено се изисква паричен депозит, но този депозит е предимно за граждани, които нямат малтийски регистрационен номер, т.е. документ за пребиваване на територията на страната. По силата на член 20.2 ние счетохме на основание на получената информация, че това е един вид ограничение, а именно искане на депозит преди сключването на договор за доставка, може да се счита за основателен в случаите, в които този регистрационен номер се явява единственият начин да се проследи местопребиваването на въпросното лице, което сключва договор. А това се прилага в случай на по-дълъг от 3 месеца престой. След като изминат трите месеца, гражданинът продължава да бъде на територията на страната и съответно получи и малтийски регистрационен номер, то тогава му се връща депозита. Това бе нашето становище през 2012 година и на основание на него предлагаме да се приключи тази петиция. Благодаря. I open. Thank you very much and I... Много ви благодаря. Госпожо Миц, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Да, наистина комисията е напълно права. Има два основни доставчика и единият от тях е в основата на оплакването, тъй като разликата е, се появява само в отношението към немалтийски граждани. Другият доставчик е, също ни увери, че всички депозити, които се изискват от немалтийски граждани, след това се възстановяват, щом като немалтийският гражданин получи съответен регистрационен номер. И аз съм на мнение, че трябва да приключим въпросната петиция. Благодаря. Някой друг? Госпожо Дали, заповядайте. Благодаря. И аз а, искам да се изкажа и да ви кажа, че аз самата също проведох проучвания в резултат на тази петиция. Ако погледнем обаче аргументите, с които аз разполагам, можем да заключим, че това е по-скоро въпрос свързан с изисквания от компания доставчик – от, а не чак толкова дали тези изисквания са е, израз на дискриминация между малтийски и не малтийски граждани. И на основание на тези аргументи според мен няма достатъчна информация или никаква информация, която да сочи, че има дискриминационно отношение към немалтийски граждани в този смисъл. Има, разбира се, обяснение. То е дълго и пространно, и, но по мое мнение то не е свързано с дискриминационна практика. Благодаря. Um, e Благодаря. Позицията на НП е също да приключим разглеждането на тази петиция. Uh, Някой друг има ли желание да се изкаже? Не. И сега в резюме всички такси, които се изискват в началото като запозит, след това се връщат. Така ли? Е? Правилно ли съм разбрала? Да, правилно съм разбрала. И е, разбрала ли съм правилно, че всички сме за приключване на тази петиция? Да. Добре, минаваме по-нататък. Подобна е следващата петиция, а именно 0100 от 2013 година свързана, свързана също така с предполагаема дискриминация спрямо граждани на ЕС в Малта и във връзка с нови условия за получаване на електронно разрешение за престой. Е, има думата комисията, тъй като петиционирана е тук. Благодаря, госпожо председател. Парламентът получи две петиции, свързани с новата процедура за предоставяне на електронно разрешение за призоване на територията на Малта. Преди януари 2013 година европейските граждани получаваха документ на хартиен носител. След въпросната дата малтийските власти внедриха нова система и въведоха нов пластмасов документ, подобен на карта, който замени стария документ на хартиен носител. И в този именно момент са се произвели въпросните проблеми. Оказва се обаче, че цялата тази практика е в съвършено съответствие с европейското право за свободно движение на европейски граждани. Също така е правомерно изискването на свидетелство за престой, ако гражданинът престои повече от 3 месеца. Ние се свързахме с малтийските власти по въпроса за петицията и получихме обяснение от тяхна страна. Оттам черпим информацията за новата електронна карта за престой. Някои от гражданите на чужди държави, които вече са били тогава резиденти на малтийска територия и са имали хартиен документ, от тях просто се е изискало да върнат документа, за да получат в замяна новата електронна карта. И това, тази практика не е, можело, не е могло да се извърши по почтата, а е трябвало да се отиде лично в съответният офис. През август 2013 година Получихме информация от малтийските власти, с която те признават, че наистина е натрупано закъснение и заради ограничените ресурси, с които те разполагат. Промяната на разрешителните за престой не се извършва с желаната бързина и те ще открият нова, ново бюро което да ускори цялата тази процедура. Явно това наистина се е случило, защото от август 2013 година на сетне не сме получили други е, оплаквания за нарушени процедурни права. Благодаря. Госпожо Мици, и аз искам да потвърдя, казва госпожа Мици, казаното, че Малтийските власти наистина са въвели в употреба нова електронна секюритизирана лична карта, което всъщност отговаря на европейските стандарти. И съответно, именно чуждестранните, не малтийските граждани се оказват в този случай положително дискриминирани, тъй като с тази електронна карта могат да ползват е, така наречените услуги на електронното правителство, за разлика от другите малтийски граждани, които нямат такъв документ. Благодаря. Uh, exactly. So I only mentioned the first one. Да. А за това споменах първата петиция 0100 от 2013, но има и друга петиция 1419 от 2013 година от финландски гражданин, свързана с таксите за автобус, вода и електричество. Както разбирам, първата петиция ще бъде приключена. Втората петиция, как да процедираме с нея? On this point, sorry. On, on the bus ID card. За таксите за автобус, вода и електричество и документите за самоличност. За, ком... за петицията 1419 предлагаме същото. Добре, значи тази петиция също ще бъде приключена работата по нея. Има обаче и петиция 1012 от 2013 година за дискриминация по отношение на цените на комуналните услуги в Малта и остров Козо и 1737 от 2013 година за двете равнища на ценообразуване на електричеството и водата. И петиция 1655 от 2014 година относно дискриминация за прекамерно високи сметки за комунални услуги. Заявителите не са тук. Давам думата на комисията по тези петиции. Всъщност, тук има две неща е, за таксите за тарифи, тарифите за е, ток и за вода. В петицията 1419 се споменава този въпрос за таксите за вода и електричество и е, също за това става дума при петицията 1012. Малтийското законодателство предвижда три тарифи за е, хора, пребиваващи в Малта. През 2010 година комисията получи 15 оплаквания за тарифите при което нямаше заявители малтийски граждани, но се оказа, че за немалтийски граждани тарифите са с около 35% по-високи. Ситуацията е такава, защото тези немалтийски граждани не, не, не получават автоматично намалението за вода и електричество тези немалтийски граждани трябва да подадат заявление, докато малтийските граждани не трябва да подадат заявление. Освен това, европейските граждани не се смятат за а, живеещи в Малта, постоянно живеещи, поради което нямат, не се ползват с облегчение при тарифното изчисление. Имаше дискусия с малтийските власти. Обясненията на малтийските власти не бяха много убедителни. След процедурата, която започнахме срещу малтийските власти, през 2014 година властите предприеха упростяване на процедурата, в която се изисква идентификация на самоличността на заявителя. Така че този въпрос е решен. Комисията, освен това, изиска малтийските власти да върнат на не малтийските граждани а, средствата, които тези граждани са платили в повече за вода и електричество. През май 2015 година Ма, Балтийските власти са получили само 43 заявления за връщане на сумите, но така или иначе в системата работи. Другите петиции са малко по-специфични. Става дума за найемите. Е, за да се получи, за да се получи право на местожителство, немалтийски гражданин трябва да изпрати формуляр, подписан от наемодателя. И само тогава може да се получи облегчаване или намаляване на тарифите за вода и електричество. Специално е, петицията 1737 и е, петицията 1655 засяга тези въпроси, въпреки че втората петиция не е много точна. Не е ясно при втората петиция за какво точно става дума, дали за таксите за комунални услуги или има проблеми, или за проблемите с немодателите. Имаше преди няколко седмици, на 24 юни, среща с малтийски представители на властите. Обясненията не са убедителни. Малтийските власти твърдят, че компаниите не могат да променят начина на съставяне на цените. Така или иначе, това този проблем не е решен, той е, по него се работи. Колеги, които да искат да се изкажат, Мелене. Да, виждаме, че има различни начини на ценообразуване, има различни ставки. И също така и компанията признава, че има проблем, но както разбирам, има и връщане на суми на прекомерно платени сметки. Няма обаче вече толкова много проблеми. Проблемите, които съществуваха преди 2014 година, в повечето случаи са решени и не, не се пораждат нови подобни проблеми. Ако разбирам правилно, Въпросът е няколко пластов. Както разбирам, комисията не е съгласна, че, няма, че има различни тарифи за малтийски и немалтийски граждани. Не е съгласна с начина по който комуналните компании разбират кой е наемател и как да изчислят ставката за ценообразуването. Всъщност става дума за ставка на постоянно живеещи и има ставка, която се прилага за хора, които пребивават непостоянно в страната. Но въпросът основният тук е отношението между наемодателя и наемателя. Аз не виждам тук обаче дискриминация между малтийски и немалтийски граждани. В случая, когато комуналните компании прилагат тези различни ставки. Това, което разбираме, че някой, който наема дадена, дадено имущество, плаща по-високи ставки. В такъв случай компанията не може да реши проблема, който всъщност е проблем между наемателя и наемодателя. Въпросът опира до желанието на емодателя да даде правото на наемателя да подаде заявление за по-ниска тарифа. т.е. сметката да бъде изпратена директно до наемателя. Позицията на НП. Имаме тук трите петиции. Първата петиция 10-12. Мисля, че тази петиция може лесно да бъде приключена. Но двете други петиции, 1737 и 1655, тези, ситуацията тук не е много ясна и може би е хубаво да изчакаме следващия диалог между комисията и малтийските власти. Нека те останат отворени. Това е нашата позиция. Комисията иска ли да добави нещо или може да преминем по-нататък? Просто да отговоря на въпроса, казва комисията за дискриминацията на наемателите. Това не е директна дискриминация, но има непряка дискриминация, защото малтийските граждани знаят за тези две различни тарифи, а европейски граждани, които отиват в Малта, не знаят, не познават тази ситуация, нямат информацията и плащат тази по-висока тарифа. Така че това е проблем, с който по принцип се сблъскват европейски граждани. Госпожа Дали, аз разбирам, че е въпрос, че, че въпросът опира до информация подавана от компаниите – Разбирам, че е, има предложение да приключим с петиция 10-12. А за 16.55 и 17.37 за тези две петиции предлагам те да останат открити и да помолим за писмен отговор от комисията и да изпратим писмо до Малтийския постоянен представител в Брюксел и да го помолим за информация относно тези петиции. Когато получим отговорите, ще решим как да процедираме. Съгласни ли сте? Чудесно. Добре. Следващата точка е 21 точка – това е петиция 1098 от 2010 година от германски граждани за дискриминация от шведските власти. И за първи път аз като председател имам такъв казус. Има и петиция 1183 от германски гражданин. <clears throat> Отново който има нужда от личен номер в Швеция и петиция 1289 от британски гражданин относно нарушение на правото за свободно движение в Европейския съюз. Шведското постоянно представителство бе поканено, но отказа на поканата заявителите не са тук, така че давам думата на комисията. И това е отново госпожа Ло. Имате думата. Благодаря. Тези три петиции засягат европейски граждани, които не получават лични, личен регистр, регистрационен номер в Швеция, било защото живеят по-малко от 6 месеца в Швеция или било защото не получават местожителство в Швеция. Когато едно лице няма такъв номер, животът му в Швеция е много труден. Условието за получаване на личен номер в Швеция е човек да се регистрира в регистр... регистъра на населението в Швеция. Но за тази цел човек трябва да пребива в Швеция повече от една година. Ако човек пребивава по-малко в страната, човек получава координационен номер, но той не е еквивалентен на регистрационния номер. Ние проучихме въпроса и видяхме, че проблемът, че с този проблем се сблъскват много европейски граждани, защото Човек може да живее в държава членка около година, без да трябва да се регистрира. Но Тъй условието за, за живеене в Швеция повече от една година се прилага при всички, за всички чужденци в Швеция. Така че това не е проблем, с който се сблъскват само определена група хора. На следващо място, този личен регистрационен номер е необходим за контакта с шведските власти, шведската администрация и с, за контакта с комуналните компании, телефонните компании за сключване на, на договор, а също така е този номер е необходим и за откриване на банкова сметка. И нещо, което е много важно, трябва този номер е необходим за достъпа до административните услуги чрез интернет. Т.е. човек трябва да отиде директно, физически да се свържа, с властите. Не може да има и достъп до здравната система без този разговор. А, извинявайте, номер. Без този номер се отказва достъп до социално-осигурителната система. Има правни критерии, на които лицето трябва да отговаря, а именно да има достатъчно средства, да бъде економически активно, за да получи този номер и да има здравна застраховка. Комисията се свърза с шведските власти Комисията започна процедура по нарушаване на директивата за свободно движение на европейски граждани. комисарят, отговарящ по заедостта, се свързат с шведските власти, получихме информация, говорихме за възможни решения, но до момента не сме получили конкретни предложения за решение. Keep it up. Отлично, Питер трябва наистина да продължите да преследвате шведските власти. Имайте предвид, че в Швеция не можете нищо да направите. Половин ден не може да оцелеете без този личен идентификационен номер. За това би било добре да се получи много строг отговор от комисията писменно и след това, в рамките на няколко дни, ще изпратим писмо до шведското представителство в Брюксел. Ще им поискаме допълнителна информация и ще кажем, че не се ли направи нищо, комисията ще провери дали може да започне процедура за нарушение срещу Швеция. Мисля, че това ще бъде ход, който е безпредседентен. Обещавате ми, Питър, че ще го направите. Чудесно! Остана ни само една точка. Знам, че имахме много дълъг ден Трудно е, когато започнеш в 9 и не спираш до 6 и половина. Следващата петиция 0026-2012 Дискриминация възоснова на пола в италианската система за социално осигуряване, както и петицията е, относно изменението на пенсионната възраст в Италия 1054 2012 ще дам думата на Алваро Оливейра Оливейра или Прайса Хаконен. Благодаря ви, госпожо председател. Аз наистина се казвам Алваро Оливейра и съм тук с колегата. Нека обясня какво се случи междувременно. Става дума за закон 114 от септември 2011 година. Този закон промени пенсионната система в Италия. Според вносителя на петицията, мъжете работници са дискриминирани от този закон. Имайте предвид, че що се отнася до ранното пенсиониране, условията за мъжете и жените са различни. И тук става дума за необходимите години на внасяне на вноски за право на ранно пенсиониране. Като жените могат да стигнат до раното пенсиониране, като допринасят една година по-малко. След неофициални контакти с италианските власти, комисията стигна до извода, че тук има проблем. Затова и в края на 2013 година, през месец октомври, изпрати писмо, в което посочва, че е нарушена директива 2654, директивата, която прилага принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заедостта. По-настоящем комисията все още анализира получения отговор от италианските власти. Не сме взели решение какви да са следващите мерки. Сигурно ще попитате защо и веднага ще ви кажа, че въпросът е много сложен. Всъщност това, което записахме в официалното си писмо, е, че италианската държава нарушава принципа на равенството, що се отнася до професионалната заетост. Но в този случай се оказва, че става дума само за една определена категория работници, това са държавните служители, а не за обща норма. Според Италия обаче схемата обхваща всички работници, задължителна пенсионна схема и тук попадаме в обхвата на директивата 797 за задължителното социално осигуряване. По тази директива се предвиждат някои изключения от принципа на равнопоставено третиране и тези изключения са точно за възрастта за пенсиониране. Пак ще кажа, ние нямаме нова позиция, нито сме променили, нито подкрепяме предишното си мнение, все още анализираме. Благодаря ви. Има ли изказвания? Елеонора, please, the floor is yours. Елеонора, заповядайте. Струва ми се, че би трябвало петицията да остане отворена. Всъщност е, не е поступила някаква нова информация. А пенсионната реформа беше наложена най-вече заради бюджетните урязвания в Италия. Държавата има големи трудности и бих казала, че пенсионната реформа всъщност е унищожителна за хората. Това е и в основата на представената петиция. Мисля, че трябва тя да бъде разгледана. Нека да изчакаме новата информация, която ще постъпи от комисията. Миналият месец Италианския конституционен съд постанови, че някои от елементите на пенсионната реформа са противоконституционни. Благодаря, госпожа Питера. Благодаря ви. Ние също бихме искали петицията да остане отворена, защото когато говорим за равнопоставено третиране, няма как да знаем дали в този случай мерките са времени или постоянни. Нека петицията остане отворена. Благодаря ви. Точно това ще направим. Ще оставим петицията отворена, защото равните възможности трябва много внимателно да се разглежда, да се види дали нарушението е системно или временно. Така ще направим. Много ви благодаря за днешния ден. Така стигнахме до края. Много дълъг беше този ден, но оцеляхме. Желая ви много хубава вечер и ако не се видим, чудесна лятна вакансия. Забравете за момент петициите, забравете нашата комисия, четете, плувайте, тичайте и се забавлявайте. Благодаря ви.